от всички тези аспекти. Благодаря за вниманието. Благодаря, госпожо комисар. Приключи обсъждането. Гласуването е утре. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Доклад от господин Соса Вагнер на тема Управление на интернет Давам думата незабавно на докладчика за 4 минути. Muchas gracias, señora presidenta. El informe que he tenido el honor de redactar. Благодаря, госпожо председател. Докладът, е, който имах чест да съставя с докладчиците в Сянка, е относно определенето на интернет е, като световно обществено благо, което трябва да бъде управлявано в общ интерес въз основа на партньорските отношения между държавата и частния сектор. Необходимо е да предотвратим контрола върху информацията от страна на едни или други държави в интернет. В момента един частно правен субект по правото на Съединените щати се занимава с управлението на интернет – този орган следва да бъде реформиран. Европейските институции участват в неговото управление. Но преди всичко следва да се държи сметка за това, че интернет е средство за упражняване на основни права и свободи, за осъществяване на една истински демократична гражданска позиция. В тази връзка свободния достъп до интернет не е просто иллюзия. То е на същна ценност. Ето защо ние призоваваме различни правителства по света да престанат с всякакви действия, ограничаващи достъпа до интернет. Разбира се, има такива ограничения, които са напълно правомерни, например за защитата на малолетните и непълнолетните, но те трябва да бъдат сведени до това, което е напълно необходимо и пропорционално и регламентирано от закон в духа на практиката на Съда по правата на човек. Достъп до интернет следва да имат всички граждани, максимално ефикасно и без дискриминация. Особени усилия следва да бъдат положени за довеждането до интернет до живещите в отдалечените селски райони. Много е важно гласът на Европа да се чуе ясно и силно, както в рамките на ИКАН, така и в други международни организации. Особено в рамките на работната група по управлението на интернет. Е, един много важен форум, който обединява различни заинтересовани страни. Работната група ще заседава отново в Вилнюс през септември. Аз внимателно следя дейността на този орган. Предлагал съм редица мерки за подобряване на неговия начин на работа. И за зачитане на човешките права, на правото на непрекосновеност на личните данни, особено в отношенията с страни, които не споделят тези ценности. Интернет е, е един безбрежен океан, в който би следвало да се срещнем в духа на свободата и демокрацията. Най-сетне, благодаря на всички, които ми съдействаха. Благодаря ви и за вниманието в този късен час. Благодаря. Имаме доста записали се за спонтанно изказване. Господин Вос, най-напред. Благодаря, госпожо председател. Значението на интернет и темата, която обсъждахме преди това, е от изключително значение и то през последните 20 години. Економиката също се възползва а, активно от интернет. В интернет чрез социалните платформи а, се намират и заместители за директна комуникация между хората. С дадена е една инфраструктура, която прилича на тази за осигуряване на основни храни и услуги. Разбира се, в интернет има и много престъпления и злоупотреби, които се извършват. Не трябва да стане така, че онлайн да позволим това, което се забранява офлайн. Аз съм на мнение, че свободата трябва да се запази от една страна, но от друга страна личната сфера и личните данни трябва да бъдат защитени. Ето защо искам да приканя комисията да участва активно в тази дискусия. Госпожа Ройтова има думата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 Днес американската администрация има последната дума по основни решения за интернет, тъй като основната организация, която управлява интернет е, както се каза, частноправна организация по правото на щата Калифорния. Създаването на Европейска агенция обаче няма да бъде достатъчно гъвкаво решение – Необходим ни е, е механизъм за отправяне на възражения срещу решенията на корпорацията интернет е, посредством арбитраж. Би трябвало да обединим потребителските организации и други потребители, които по-настоящем нямат думата. Надявам се Европейската комисия да отчете всичко това. Госпожо председател, уважаеми колеги, Достъпът до интернет е, е нещо на от първа необходимост, е, както е, за домакинствата, така и за стопанските предприятия. На интернет може да се гледа наистина като на световно обществено благо, достъп, от достъп до което никой не би трябвало да бъде лишаван. Необходимо е за напред да се финансира достъпът до интернет и изграждането на техническата инфраструктура навсякъде в Европа. Само така ще можем да сведем до минимум цифровото разделение в Европа. В същото време Европейският съюз трябва да направи така, че инфраструктурата, интернет да бъдат защитавани от посегателства от всякакъв род. И тези мерки би следвало да бъдат съгласувани с международната общност. Благодаря, господин Крова. Борис. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя докладчика. Това наистина е един ключов въпрос, а именно цифровият дневен ред. С всяка една изминала година гражданите разполагат с все по-голяма възможност за достъп до интернет. Що се отнася до ИКАН, Трябва да работим на партньорски начала. Също и Европейския съюз трябва да оказва влияние върху функционирането на ИКАН, за да бъдат запазени основните човешки права, да бъдат защитени малолетните и непълнолетните, трябва да се дискутира и въпроса, свързан с хазартните игри в интернет. Но още веднъж искам да подчертая, че трябва да бъдат защитени основните човешки права. Европейския съюз, към подчертая още веднъж, трябва да работи много интензивно с ИКАН. Е- благодаря, госпожо председател, колеги. Неоспорим факт е, че интернет е голям източник на информация, но трябва да видим каква е стоеността на тази информация. Част от нея е с е, неверни данни. С интернет в нашите жилища в стаите на децата стига порнография. Това са проблеми, които трябва да се разрешат с либерализацията на пазара на интернет. Трябва да се запитаме дали семействата и родителите ще могат да се защитат от всичката информация и всичките последици от интернет. Не трябва да забравяме и за минусите, които носи интернет. Институциите носят отговорност по този въпрос и хилядите организации, които предоставят достъп. Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, парламентът предлага на комисията да осигури истинско представителство на европейското гражданско общество в международните форуми за управлението на интернет и организационните консорциуми за стандартизация на интернет за Съюза е важен да защити интернет инфраструктурата, и личните данни, неприкосновеността на личния живот. Комисия трябва да осигури безопасност на киберпространството и да участва в международните инициативи за сътрудничество. Много важно е да добием по-добра представа за компетентността и юрисдикцията при киберпрестъпленията да се определят и ясно отговорностите на всички участници в, в процеса. Трябва да осигурим безопасност на електронните услуги и най-вече електронният подпис. Със създаването на пан-европейска инфраструктура трябва да осигурим оперативна съвместимост на електронния подпис за интернет. Трябва да увеличим доверието на потребителите, за да могат те да използват все повече услуги в интернет. Трябва да сертифицираме интернет страниците за нивото на безопасност, с което са свързани. Благодаря госпожа Крос от името на комисията. Благодаря, госпожо председател. Дейният интерес на Европейският парламент по важната тема за управлението на интернет спомогна за консолидирането на позицията на Европейския съюз и залегна в нейната основа. Все повече голямо значение придобива обществената политика в сферата на управлението на интернет, тъй като това управление придобива все по-големи мащаби. Искам да поздравя докладчика Соса Вагнер и неговите колеги за това, че повдигат съвсем актуални въпроси в доклада. Парламента и комисията, госпожо председател, споделят сходни идеи и цели в това отношение. Когато представих програмата за цифровизация в Европа пред вас, със сигурност сте забелязали, че много от въпросите, повдигнати в доклада, фигурират в мерките по програмата. Принципът, на който искам да обърна внимание, е необходимостта от гарантиране на европейските ценности, както вие посочихте. Трябва да направим така, че интересите и правата на европейските граждани и бизнеса да бъдат взети предвид при международният дебат и управлението на този глобален ресурс. Ние ще работим с някои от глобалните заинтересовани страни по управлението на интернет и следващото заседание на ИКАН. Друго важно мероприятие тази година, както бе казано, определено ще е форумът за управление на интернет в Вилнюс през септември. Приветствам факта, че парламента възнамерява да участва с солидна делегация и тази година. И си давам сметка, че вие като председател ще определите състава на делегацията наистина се вярвам, че ще имаме честа господин Соса Вагнер да участва в делегацията. Активната ви роля по този въпрос през изминалите 4 години наистина спомогна за устояването на европейските ценности. Искам да благодаря на депутатите за чудесното сътрудничество между нашите институции. Надявам се, че ще продължим да работим в такъв дух в сферата на управлението на интернет. Във връзка с това, което каза докладчик Соса Вагнер, той наистина вложи много чувство в изказването си. Ние носим отговорността да защитим непълнолетните от малтретиране по интернет – трябва с общо усилие да действаме, за да постигнем успех. Мога да ви уверя, че това не е лека задача. Ние знаем, че проблема трябва да бъде решен. Участващите в целия този процес правят всичко, което е по силите им. В пълнат съдействие се говори за безопасност, защита, сигурност, доверие. В мярка 6 вече е готова. Това е записано. Има и други мерки от програмите за действие, които са свързани с това, което бе казано. Напълно съм съгласна с колегите, които казаха, че не трябва да се подценява ролята на Европейския съюз в ИКАН. Ние трябва да поемем своята отговорност и да изпълним своята важна роля. Разбира се, с големите предизвикателства, които носи интернет, си има целият процес и своите минуси, които налагат да им обърнем внимание но вярвам, че с общи усилия може да постигнем повече, отколкото по-отделно. Благодаря, госпожо комисар. Край на дебата. Гласуването е утре. Последно съобщение. Заседанието продължава утре, 15 юни 2010.